Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in zwei Wochen finden in Weißrussland Parlament. Уважаеми колеги, след две седмици в Беларус има парламентарни избори. Ние много внимателно следим това, което се случва там. Като трябва да кажа, че сме доста притеснени от случващото се. Това, което ни притеснява е, че погазването на човешките права продължава, не се зачита върховенството на закона и демокрацията. Има и конкретни факти. Забранява се пътуването на много от лидерите на опозицията и на тези, които защитават човешките права. Затова държавата прибягва до закони, които разширяват правомощията на КГБ, да не говорим за експулсирането на шведския посланник, което няма как да не ни тревожи. Ето защо ние призоваваме беларуския диктатор да направи промяна и да се ангажира с реформите. Трябва тук да излъчим ясно послание. На първо място да се освободят всички политически затворници и да последва тяхната рехабилитация без никакви условия. Говоря за Алес Бялацки, Михалай Статкевич, Павел Сервяринец, Сирей Кеваленка, Дмитрий Дашкевиц. Положението им сега просто не е приемливо. Дами и господа, имайте предвид, че те трябва да знаят, че Европейският парламент не ги е забравил. Европейският парламент е институция, която е готова да се бори за тях. И тук призоваваме всички държави. Трябва да работим за това парламентарните избори да се проведат справедливо, така че опозицията да има шанс. Тук е важна ролята и на наблюдателите. Всъщност на 13 август аз изпратих писмо и на президента на република Гампия. Това беше реакция на екзекуцията на 9 човека след един дълъг мораториум върху смъртното наказание в Гамбия. Всъщност, сътрудничеството между Европейския съюз и Гамбия зависи именно от зачитането на човешките права и за това призовах президента на Гамбия да спре екзекуциите и да възстанови мораториума върху смъртното наказание. След като в тази страна съдиите са тези, които могат да решават въпроси на живот и смърт, мисля, че ние трябва ясно да се застъпим за отмяната на смъртното наказание. Дами и господа, от името на Европейския парламент също така искам да поздравя нашия колега Ставрос Ламбринидис, който ще бъде специалният представител на Европейския съюз за човешките права. Вие всички го познавате е, и то го познавате не само като много ефективен водач в гласуването в Европейския парламент. Знаете, че той е водещ правист, с богат опит, така че няма как да не го аплодираме. Аз съм убеден, че господин Ламбринидис може да разчита на съдействието на Европейския парламент. Кипърските власти също така ни уведомиха, че господин Софоклио